Почитан колега Шидер. Добър ден на всички. Уважаеми колеги, колеги депутати, започваме с втория ден заседания. Вчера имахме отлична дискусия. Обменихме мнения за взаимоотношенията между Република Северна Македония и Европейския съюз, както и напредъка на нашата страна през изминалия период и по-специално по изпълнението на реформите, за да се получи дата за начало на преговорите за присъединяване, както и усилията за уреждане на всички въпроси с нашите съседи. Първата тема, по която ще говорим е върховенството на закона и правовата държава, както и борбата с организираната престъпност и корупцията ще говорим и за съдебната реформа. Като страна кандидат положихме много усилия в тези области. Определили сме двама колеги, колегата Туфе Джикчиш и още една колега ще говорят за правовата държава. Ивана ще говори за правата на човека, но тя защитава и работи за младежките политики. Ще говори и за това. Колегата Шпреса Хадри ще говори за четвъртата власт медиите. Иван, заповядай. Благодаря. Съпредседатели, уважаеми колеги, правата на човека са широка тема. Участието на младите хора в изготвянето на политиките – е основополагащ принцип за гарантиране правата на човека. Нека ви кажа какво прави парламента, за да предотврати дискриминацията. Ще говоря също за социалната закрила, социалните плащания, които съществуват в нашата страна и се вземат предвид и в докладите за напредъка на Съюза, както и участието на гражданското общество. Приехме закон в борба с дискриминацията. За първи път там се включва и сексуалната ориентация и социопола. Има сериозна промяна в отношението към общността ЛГБТИ. За първи път в нашия парламент имаме група от депутати, която защитава правата на общността ЛГБТИ. Искам да подчертая, че парламентът на Република Северна Македония е единственият парламент на Западните Балкани. Той е създал такава група, която подкрепя общността лъгоботеи. Имаме подобни групи за младите хора, за ромите и унази, което съществува най-отдавна, е групата, която защитава правата на жените. Словото на омразата. Наказателния кодекс предвижда санкции срещу този престъпен състав. Парламентът си е свършил работата, има законодателство, но когато говорим за изпълнението на конкретните разпоредби в закона, като че ли напредък няма. Докладва се за такива престъпления на омраза, но не се стига до съдебно диране. Това са значителни стъпки напред. Направихме ги заедно с организациите на гражданското общество. Подобрихме сътрудничеството си с тях последните години, както е записано в доклада за напредъка на страната. Парламентът прие тълкование на конкретните разпоредби, свързани с съдебното преследване на НПО, използвайки правоприлагащи органи. <clears throat> Това бе една критика, която се съдържаше в доклада. Амбициозна стратегия за Когато говорим за социална закрила, стратегията ни е много амбициозна по посока деинституционализация. Нямаме деца под 3 годишна възраст в институции. Министерството на труда и социалната политика положи огромни усилия в тази посока с помощта на парламента. Приеха се законодателни документи за защита, извинете, за закрила на детето. Министерството си сътрудничи и с УНИЦЕФ. Парламентът ратифицира Истанбулската конвенция. Планът за действие по нея бе прият. Този план за действие се изпълнява заедно с организации на гражданското общество, най-вече Конвенцията за превенция на насилието срещу жените, както и ж... клубове за защита на детето. Това са изпъл... Е, на жените, извинете. Това са платформи, които обединяват всички политически групи и улесняват политическия диалог. Те защитават правата на човека. Накрая ще спомена участието на младите хора при изготвяне на политики. Искам да благодаря на Европейската комисия. Направи се една конференция преодоляване на пропаста. Организации, защо се заблагодарувам на Европейският парламент. Тя се състоя, протече дискусия между младите хора и депутатите. Това бе миналата година. Много важен бе този форум. Имаше декларация на парламентите на държавите от Западните Балкани. Там те се ангажират да включват младите хора при изготвянето на политики. Имаме и схема за гаранция за младите хора. Това се препоръча от държавите членки на Съюза. Прилагаме същите методология за тази схема, каквато прилага и Европейския съюз. Следваме примера на успешни държави в тази посока, например Словения. Все още имаме проблем с изтичането на мозъци. Нашият президент е, в е, годишния си доклад пред парламента подчерта този проблем. Това е проблем, който може да обедини всички групи в парламента – Нужна е надлежна стратегия. Но тази стратегия е нужна и на национално ниво. За това имаме нужда от подкрепата на Европейския съюз, за да се предотврати изтичането на мозъци. По този въпрос сме постигнали консенсус, това бе и в миналото. Приехме закон за участие на младите и младежките политики. Нашата страна няма конкретен закон само за младеща. Европейската комисия препоръча приемането на такова законодателство. Създадохме работна група в нашия парламент. Тя се занимава с младежките политики в сътрудничество с младежките структури на политическите партии и други. Водим се от успешни практики в държави членки. Например, Литва. Литва има един от най-успешните закони за участието на младите, други също, други държави също имат такива успешни политики. Това е. Що се отнася до дискриминацията, и младежките политики. Има обаче още много, което трябва да се направи. Знаем какво трябва да направим в бъдеще и сме готови да продължим по пътя, който сме прокарали. Благодаря ти, Ивана. Сега давам думата на колегата Шпреса. Заповядайте. Представителя на Европейската комисия, колегите от Македонския парламент, уважаеми колеги от Европейския парламент. Не може да има демокрация без свободни медии и свобода на изразяването. Ние следователно трябва да създадем добра среда за медиите. Мисля, че от 2018 година насам има напредък. Бяха направени изменения в закона за аудиовизуалните услуги. Те бяха прияти през декември 2018 година, влязоха в сила през януари 2019 година подобриха отчетността и прозрачността при медийните аудиовизуални услуги. Бяха отразени препоръките на организации на журналисти. Също така бяха взети под внимание препоръките на Съвета на Европа, на ОССЕ, така че да се намали политическото влияние над медиите. Целта на измененията беше да има по-голямо многообразие на образите в медиите, да се гарантира, че интересите на различните етнически групи са представени. Законът урежда финансирането и управлението на агенциите за аудио и аудиовизуални услуги. Също така се определят санкциите при нарушения, забраните за реклама на правителството и много други въпроси. Трябва да бъде подчертено, че повечето случаи на заплахи към журналистите са проследени и наказани. Като цяло мога да кажа, че климатът за журналистите се подобри. Упражнява се обаче все по-голям натиск, макар че можем да кажем, че атмосферата е като цяло по-добра. Вече няма реклами на правителството в частните телевизионни канали. Също така са намалели случаите на използване на езика на омразата. Политическият плурализъм в медиите, превенцията на езика на омразата сега се уреждат. Има специална агенция за аудиовизуални услуги. Тя работи безпристрастно и налага санкции, когато установи нарушения. Следователно, правителството не може вече да бъде доминантен рекламодател в медиите. Медиите са много важни, защото те предоставят информация на гражданите и така гражданите могат да стигнат до някаква позиция. Република Северна Македония е ангажирана с затвърждаването на професионалната журналистика. Също така създаване на една стабилна система за финансиране на обществените радио и телевизионни медии. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминаваме към темата съдебни реформи. Тема, която е широко обсъждана. Ние наистина се опитахме да хармонизираме своята позиция с тази на партиите от опозицията, за да могат да се направят съдебните реформи. Колегата Китев ще говори за тях. присутни, на кратко да... Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на парламента. Ще направя кратък обзор на всички последни промени, свързани с съдебната реформа. Основното ще бъде решаването на проблеми, които отдавна са били в тежест на съдебната система, както го знае Европейската комисия и други международни организации. Македонската съдебна система и съдебната практика на македонските съдилища със сигурност бяха подложени на изпитание. Европейската комисия беше отправила множество препоръки. Имаше също така и конкретен анализ на някои от проблемите на съдебната система – ние винаги сме се водили от тези препоръки при съставянето на принципите на съдебната реформа и нейното изпълнение. За нас, разбира се, са важни и становищата на Венецианската комисия, на групата Прида. Имахме предвид и препоръките на Греко. Всички тези препоръки е, всъщност е, зададоха и посоката, която да следваме при съдебната реформа. Тази съдебна реформа обхваща всички съдебни институции. Имайте предвид, че работата на съдебната система със сигурност се отразява на качеството на живот. От 1 юли 2018 година нататък ние работим съгласно приятата от правителството стратегия за съдебна реформа. Времето за изпълнение на тази стратегия обхваща периода до 2020 година. Стратегията следва всички препоръки по проблематичните области в работата на съдебната система. Пак ще ги изброя Венецианската комисия, Прибе, Имахме и план за действие, който всъщност допълва стратегията и улеснява нейното изпълнение. Сформирахме и работна група, която да наблюдава изпълнението на плана за действие – членовете на Европейския пар... на парламента, извинете, които подкрепиха с гласа си съдебната реформа, се опряха на препоръките на Венецианската комисия. Ние приехме закона за съдебния съвет, също така нашата позиция беше съгласувана с тази на опозицията. Аз разговарях с Министерството на за съдебната система, с експертите, Министерство на правосъдието, всички политически групи в парламента, тъй като реформата няма как да се разгърне, ако и липсва политическата подкрепа на групите, представени в националния ни парламент. По принцип сме имали горчив опит в това отношение. Сега преодоляваме проблемите и мога да кажа, че приемането на закона за съдебния съвет е един много положителен пример – Освен това, Държавната комисия за превенция на корупцията също беше наново учредена след месеци наред дискусии между политическите групи в парламента. Най-сетно обаче стигнахме до консенсус приехме и измененията към закона за съдебния съвет. Като приемането на това законодателство се случи преди разискванията за ролята на главния прокурор. Законите, свързани с работата на главния прокурор, се приемат с мнозинство от две трети в парламента. Като резултат от политическата обстановка и някои корупционни моменти Имахме известна дестабилизация на политическия живот, затова не успяхме да приемем закона за държавния прокурор. Вместо това прехвърлихме правомощията на специалния държавен прокурор към кабинета на главния прокурор – все още уеднаквяваме позициите си по този закон. Европейският съюз и отделните държави и членки посочват необходимостта от консенсус при приемане на закона за прокуратурата. Това, разбира се, е Е работата до тук. Ние ще направим всичко по силите си. Ще уеднаквим позициите си до края на мандата на този парламент, за да можем да приемем и закона за прокуратурата. Предложението за закон за членовете на прокурорския съвет е свързано с много по-строги критерии. В този случай се прави предложение от парламента и то се одобрява от президента на страната. Ние избрахме успешно членовете на съдебния съвет на 12 декември. Освен това, избрахме двама допълнителни члена на съдебния съвет по предложение на държавния президент. В този случай процедурата беше спазена. Насочихме се към най-важните елементи на съдебната реформа – Разбира се, все още остава висящ въпросът за това дали ще успеем да приемем закона за прокуратурата, така че това също да се впише в цялостната система. Едно е ясно обаче, и то е ясно на всички политически партии, много е важно да се стигне до резултат. Аз не съм пряко ангажиран в тези преговори, но като имам предвид изявленията на участниците в тях, мисля, че се движим в добра посока. Също така ми се струва, че скоро ще стигнем до консенсус. Не беше никак лесно да се стигне до консенсус по въпроса за прокуратурата. времено за специалната прокуратура имахме подкрепа от 115 гласа, но ние трябва да приемем нов закон за прокуратурата. Знаем, че за да се стигне до приемането на този закон, трябва да се стигне първо до политическия компромис, но разбира се, не бива да се нарушават принципите на правовата държава. Трябва и да гарантираме, че се работи в интерес на гражданите на Република Северна Македония. Даваме си сметка, трудно може да се маневрира при тези политически преговори. Но аз съм оптимист. Обеден съм, че политическите компромиси водят до добри решения, дори в областите, където политиката не трябва да се меси като съдебната система – благодаря и накрая ще чуем презентацията за борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Двама колеги ще говорят по тази тема. Мерел, заповядай. Индеруари Зоти Шидър, тъндеруар евродепутет, тъндеруар колег депутет. Уважаеми господин Силер, е, колега Апис, е, ще се опитам да бъда кратка е, и да опиша какво сме направили до този момент по отношение на борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Естествено се ръководим от принципите на върховенство на закона и е, компонента демокрация е, естествено е свързан пряко и с защитата на правата на човека. Организираната престъпност естествено е, е определено бреме за стабилността на обществото и на цялата република. Е, това се отразява на работата на институциите през изминалия период всички е, ангажименти е, бяха свързани най-вече с е, постигане на е, стандартите по отношение на прозрачност, е, е, безпристрастност в съдебната система в цялата страна. Борбата срещу организираната престъпност и корупцията е, протича в рамките на една мрежа. Имаме нов закон за превенция на корупцията, прият през 2019 година. и в него се съобразихме с препоръките във връзка с принципите за борба срещу корупция и организирана престъпност има определена институция, която се избира при съвсем ясни правила за прозрачност. Естествено, за да заработи цялата тази мрежа, институционална мрежа, се нуждаем от съответните бази данни, уреждане на достъпа до данните е, за да можем е, да е, анализираме тези данни и да водим борбата по-ефективно. И имаме тежки случаи е, на организирана престъпност, които са добре анализирани, регистрирани и е, естествено е, това е добра база за по-нататъчна работа, но особено внимание отделяме на работата на институциите в тази сфера. Националната стратегия за борба срещу корупцията – трябва да бъде спомената на всяка цена, заедно с плана за действие. Ангажирани са в, тази, в изработването на стратегията и много представители на гражданското общество, неправителствени организации, медии. Става дума не само за е, наказателно преследване на е, случаите на корупция, но и взимането на ефективни мерки. Националната стратегия е е изцяло съобразена с е, новия закон за е, съдебната система. При подготовката. Бяхме консултирани от ИАИСЕД. Работихме и в рамките на един финансиран от Европейския съюз проект. Ново прилагането на основните принципи, залегнали в стратегията, ще стават естествено в рамките на е, реформираната съдебна е, система. Естествено, е, тук трябва да се съобразяваме и с закона за партиите, с закона за съдебния съвет и така нататък работата на главния прокурор, препоръките в това отношение в парламента през 2019 година бяха приети всъщност основните закони във връзка с работата и на изпълнителната власт, които имат отношение към борбата срещу корупцията. Няколко думи и за организираната престъпност през март 2019 година бе създадена Национална служба за борба срещу организираната престъпност, в която участват представители и на гранична полиция, и на прокуратура, и редица други институции. Търговия с хора, незаконно преминаване на границата, незаконна миграция, на трафик и така нататък. Това са основните е, акценти в работата. Имаме и стратегия на основата на принципите на Европейския съюз, НАТО и националните институции. Националната стратегия за безопасност, за сигурност е всъщност една следваща стъпка във връзка с желанието ни да направим по-ефективна борбата за срещу киберпрестъпността. Естествено, всичко това е свързано и с съответните законови изменения. Организираната престъпност и корупцията се отразяват на живота на гражданите те е, застрашават е, политическата, социалната и економическата стабилност на страната. И затова ние сме е, убедени, че трябва да положим всички възможни сили, е, като е, да положим всички възможни усилия, като тези усилия обхващат всички партии, всички групи от обществото, които трябва да проявяват повече е, е, ангажимент по отношение на борбата срещу корупцията. Корупцията в нашата страна се наблюдава и а, е, по високите етажи. А, е, много положително в това отношение е взаимодействието с Европейската комисия, но в а, е, доклада за напредъка се посочва, че има напредък в борбата с, срещу корупцията, макар че а, предстои все още много работа в това отношение единствения начин да намалим равнището на корупцията е естествено да работим заедно за осъществяването на тази цел. Благодаря ви. И така, с това приключваме с е, е, изказванията на нашите оратори и давам думата на е, Ирена Йовева. след няколко секунди ще е, заговаря заговоря на английски, но нека първо да кажа няколко думи на е, признание е, към членовете на парламента на Северна Македония. Е, това действително е положителна история. Е, ние чуваме е, много неща, за които сме убедени, че ще се отразят положително на развитието на страната. И така, нека да поговоря за върховенството на закона, за съдебната реформа и борбата срещу организираната престъпност и корупцията и аз. Нуждаем се от ясно изразени и е, последователно следвани принципи на е, правовата държава. То не е, е случайно това, че главата Върховенство на закона през е, годините всъщност е, е в центъра на вниманието и на докладите за напредъка. Е, естествено, всичко това е, е много важно и в предприсъединителния период, но и в момента на присъединяване ще вълнува всички нас и най-вече гражданите на Република Северна Македония. Северна Македония продължава задълбочената реформа на публичната администрация и желая да установи добро управление. Трябва да кажа, че бях много шокирана от скандала с рекета, който показа, че предстои още много дълъг път, който трябва да бъде извървян и от представителите на съдебната власт и на законодателната власт, но и от на гледна точка на гражданите. Разочарована бях да установя, че специалната прокуратура като най-дългогодишната съдебна институция в Северна Македония, в крайна сметка, бе включена, оказа се, в случай на е, корупция на високо равнище. Аз много се надявам, че ще се намери е, вярното решение за е, правилното организиране на тази служба, която през последните години изигра немалка роля в борбата срещу превенцията, в борбата за превенция на корупцията. В това отношение трябва да кажем, че индекса на корупция е много висок. Затова борбата срещу корупцията трябва да се води много твърдо, много интензивно навсякъде в страната. Гражданите трябва да имат усещането, че действително държавата ги защитава срещу корупцията това се отразява и на доверието или недоверието на гражданите към институциите. Е, имаме и положителни резултати по отношение на борбата е, срещу корупцията. Е, имам предвид Държавната комисия за борба срещу корупцията, където бяха разгледани редица случаи на непотизъм. Бяха взети мерки срещу отделни лица за подозрени в участие на незаконни мрежи за миграция. Сътрудничеството в региона е много важно. And with the help. Би трябвало да работим в тясно сътрудничество с другите страни от Западните Балкани и Европейската комисия, естествено, за да постигнем по-осезателен напредък. Скандалите, е, свързани с корупцията и тези големи случаи на корупция, естествено, застрашават е, цялостно обстановката в страната. Трябва е, да се борим най-вече създавайки една силна и независима съдебна система. Престои ни много работа, тя не е никак лесна, но независимо от това, че все още не сме постигнали желаните резултати, мисля, че не става дума за неизпълнима мисия. Естествено, това е много важен момент и по отношение на преговорите за присъединяване. Работата трябва да се свърши най-вече в е, страната. Е, не заради господин Макрон, не заради някой друг, е, казвам това. Обедена съм, че трябва да свършим работата сами. И така сега давам думата за дискусия на всеки, който желае да участва в нея. Сбори давам на колешката. Благодаря. Давам думата на Жаклина Лазаревска. Благодаря ви. Изслушахме колегите, говорили преди мен. Нека да продължа казаното от тях. Ще започна с това, че не само името и Конституцията на страната са се променили. Сигурно сте чули, ако сте слушали добре, че сме извършили големи промени в рамките на законодателството защита на основните прави, права и свободи, свободата на медиите и в един много кратък период от време Започнахме да работим по много въпроси. Но остава още много работа. Смятаме обаче, че с работата си, визирам депутатите и цялата страна, ще направим всичко възможно, за да преодолеем всички проблеми в обществото. Нека засегна два въпроса около защитата правата на човека. Работим по закрилата правата на жените, равенството на половете, както и правата на децата. Предприемаме законодателни мерки, както и други мерки от изпълнителната власт, за да подобрим също въпросите свързани с бедността и навече бедността при децата. Предприели сме различни мерки за закрива на детето. Като, например, законодателни промени, изменения в детските плащания, изменения свързани с образованието, трябва да бъде реформирана образователната ни система. Затова приехме нов закон за основното образование. Това ще подобри системата. Още нещо за правата на човека. Новият закон говори за приобщаването на децата с увреждания в образователния процес. 2022-2023 година се надяваме да имаме приобщаване на всички деца в образователната система. Работи много и по равенството на половете. Имаме клуб на жените депутати в парламента. Тези трудни времена, особено след 27 април, много работа се свърши за подпомагане работата на този клуб на жените депутати – всички жени депутати са членове на този клуб. Това бе една обща голяма група, която бе надпартийна. Искахме пълно изпълнение на Истанбулската конвенция и нека подчертая, че работим и за подобряване на економическия и социален статус на жените извън градовете. Цяла во делот на е, здравствена защита, образование, да... И така, образованието, здравеопазването са основни сфери за нас. Искаме също така да въведем бюджетиране на база пол. Имаме необходимите силни страни, за да работим за общото благо. Знаем какви са нашите слабости, идентифицирали сме ги. И ще си свършим работата. Така както посочих, посочвахме проблемите до момента, така ще продължим и в бъдеще като преодоляваме проблемите в страната. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващият оратор е госпожа Палцман. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ще кажа първо сърдечно благодаря на всички оратори е, за техните презентации, които чухме днес сутринта. Те е, ни дадоха ясна представа за усилията, които се полагат е, по отношение на е, е укрепването на съдебната система на е, основата на принципите на правовата държава. Е, а също и най-вече е, установяването на е, една добра организация и структура на е, прокуратурата в Северна Македония. Естествено, всяка държавна система би могла по някакъв начин да се изкуши да се намесва, но когато става дума за една нова държава, която се стреми да се присъедини към Европейския съюз, е, е, ще ви кажа, че когато преди десетилетия се борехме за демокрация в е, моята страна, аз съм от Тюрингия в източните части на Германия, трябваше да преодоляваме последствията от диктатурата на първо място чрез изграждането на една независима съдебна власт. Това е абсолютно необходимо. Ако желаете да създадете е, демократични, стабилни структури е, на основата на е, върховенството на закона, това е абсолютно необходимо за гражданите. Когато тези структури са надежни, гражданите е, набират кораж да сезират е, съда или съответната комисия, да се борят за правата си. Естествено, демокрацията трябва непрекъснато всеки ден да се защитава и в това отношение създадените институции и структури са изключително важни. Аз самата съм била министър на правосъдието. Е, съдебната система е изключително е, важна. Тя всъщност защитава правата на гражданите тя представлява и техните интереси в рамките на съдебните производства. Прокуратурата също е един много важен фактор за и една добре работеща независима прокуратура естествено е важен гарант за стабилност в държавата. Хубаво е, че има проекти в това отношение, които се подпомагат и от Европейския съюз и е хубаво е, че имате и много други проекти предвид. Е, е, естествено, че борбата е трудна. При всички положения ще има и стъпки назад. Но ако човек последователно следва целта, ще постига напредък. И аз много се надявам, че това ще бъде така. Благодаря. И благодаря много вашето изкуство и вашата... И аз ви благодаря много. Опитът ви, както и подкрепата ви, означават много за нас по пътя, който все още вървим. Някой друг иска ли да вземе думата? Му дадам сбор на господин... Нека да дам думата първо на колегата Калан от Европейската комисия, който отговаря за Северна Македония. Много благодаря. Много интересни изказвания. Много благодаря. Съгласен съм с голямата част от казаното. Голям консенсус има тук. Всички казвате едно и също, което е чудесно. Комисията обаче наистина държи на препоръката си да започнат преговори. Страната направи много, демонстрира, че направи много, за да отговори на изискванията за начало на преговорите. Това е становището на Европейската комисия. Съгласен съм също с последния оратор. Нещата никога не са статични, не стоят на едно място. Никой не може да лежи на лаврите си. Абсолютно сте прави в казаното от вас. Вие сте хората. Всичко това се прави за вас, не за нас. Комисията просто има мандат. Мандата на комисията е да помогне, да съветва. И тази помощ, тези съвети трябва да бъдат конструктивни и трябва да бъдат и критични. Пак казвам, нищо не е статично и замръзнало във времето. Сега нещата звучат простички, простичко, но явно не са толкова прости. Та в този контекст, когато влизаме преди, в период преди изборите, ще има нов а, парламент, ще има ново правителство. Ще ви кажа, не дайте да измисляте отново топлата вода. Всички знаете, че сте стигнали високо ниво на хармонизация с законодателството на Съюза. Европейската комисия го е заявила в своето законода... своите доклади. Така че няма нужда отново да правите всичко. Някой говори за съдебна стратегия. Стратегията ви е добра, просто я изпълнявайте. Изпълнявайте това, което сте написали. Дайте възможност на съдебната власт да функционира. Сега, разбира се, това е лесно да се каже, но трудно се прави. Като събрание можете да направите още много. От сега до разпускането на парламента много има още като задачи пред вас. Интересно ми е да видя как ще приоритизирате работата си. За нас един от въпросите, който споменахте, който трябва да е приоритетен, гледна точка на нашите приоритети, е проекто закона, който интегрира специалната прокуратура в общата прокуратура. Специалната прокуратура никога не е била създавана като нещо постоянно. Те свършиха много работа. Имаше и скандал, разбира се, който помрачи репутацията им, но това не би трябвало да разрушава всъщност постигнатото но е нужно устойчиво решение и то в спешен план. Това е от една страна. Има доста закони, които все още не са прияти и се подготвят. Ние следим отблизо преминаването на тези закони през парламента и евентуално тяхното приемане. Имате проекто закон за обучителна академия, за управление на делата. Не знам докъде са стигнали все още. Има и много назначения. Понякога се питам, защо толкова дълго отнемат назначенията. И тук събранието има важна роля. Много се радвам вече чутото, което виждам всички споделяте, има консенсус около него – но бихме искали това да се отрази в работата на събранието и да се конкретизират всички тези елементи, които все още не са решени. Ще видим кои ще станат факт преди да бъде разпуснат парламента. Още един коментар. Малко злоупотребявам с това, че съм взел думата. Много се вдъхнових от първото изказване и за това, че говорихте за младите хора. Европейската комисия възнамерява да отвои помощта си и ще подкрепи младежката гаранция. Смятаме, че е отлично, че страната ви стартира такава гаранция за младите хора. Ще ви подкрепим посредством програма за бюджетна подкрепа. Също така ще отпуснем и средства и съвети по отношение на изтичането на мозъци, не само в Северна Македония, но в целия регион. Погледнете резултатите от проучването ПИЗА. Има много добри резултати там и мисля, че да трябва да има по-предно място във всичките ни диалози. Ще ви подпомогнем както можем. Благодаря. И благодаря. Следна с... Благодаря. Ивана иска да отговори. Съвсем накратко ще отговоря. За законодателството, което в момента се обсъжда в парламента. Става дума за връзката между парламента и Европейската комисия. Вие говорите с правителството, когато то изготвя проекто законите. За следващия мандат, моля, слушайте се бележките на правителството отношение на съвместните предложения. Разбираме европейските стандарти, но трябва да разберете и националния контекст в страната – ако намерението е да се говори в крайна сметка за изпълнението на тези закони. Иначе законите ще изглеждат чудесно на хартия, но няма да може как да бъдат изпълнени, тъй като няма капацитет и такъв е контекста в страната. Трябва да работим съвместно и да си помагаме, а не просто да има списъци с закони, които ние да приемаме един след друг. За закона за прокуратурата. Там има политически проблем, но всички други закони ще бъдат прияти. Що се отнася до младежката политика, благодаря за казаното. Надявам се да успеем е, да излезем с една стратегия на Западните Балкани за изтичането на мозъци, тъй като това е сериозен проблем за целия регион. Надявам се да използваме положителни опити от държави членки, за да може младите хора да си останат у дома. Нужно обаче Европейската комисия да ни помогне, както и Европейският парламент, за да може да изготвим тази стратегия. Освен това, може би би било добра идея за докладите за напредъка на държавите от Западните Балкани да включите специален раздел, който се занимава с младежките политики и правата на човека. Докладите за напредъка в момента в в раздела заетост говореха не повече от едно изречение за тази тема. Не се говореше за участие. А това трябва да се направи, за да станете то част от uh, дневния ред на правителствата за Западните Балкани. Uh, like uh, Използвам възможността, която имаме, тъй като тук са представители на Европейския парламент и на Европейската комисия. Много е разумно наистина тези препоръки да се вземат под внимание, защото в крайна сметка всичко опира до финансирането. Нашият опит с присъединяването показва, че на хартия, ако се погледне законодателството, всичко е наред. Ние сме хармонизирали 100%, но при изпълнението има проблем. От дома, например, имаме проблем с замърсяването, въпреки че екологичните норми са хармонизирани. Законът ни е много сходен с този в Германия. Се вижда ежедневно, че има проблеми с изпълнението. Когато се казва какво още трябва да се направи, обикновено вие цитирате закони, но това е превратно разбиране. Има твърде голям акцент върху законодателството, докато всъщност виждаме, че поредица от правителства използват процедури по спешност, използват парламента като някакъв вид изпълнителна власт и по този начин упражняват влияние. Следователно, ние трябва не само да печатаме закони, а и да се съсредоточим върху изпълнението. Защото виждаме, че няма промяна, която и коалиция да е на власт. Аз съм достатъчно самокритичен да го кажа – Финансирането, това е много важна тема. Апелирам и Европейската комисия, и Европейския парламент да направят така, че страните на Балканите да получат повече финансови средства с акцент върху изпълнението. Трябва да има и спешни процедури по много от законите. защото когато към нас се отправят тези препоръки, ние смятаме, че трябва да се законотворчества много бързо, но това се отразява на качеството на законодателството. Също така, ние се опитваме да решим проблема с прокуратурата, но всъщност това е един изкуствен проблем, който си създадохме сами с предишното законодателство. Може би, ако бяхме разполагали с повече време за него, нямаше сега да имаме такива проблеми и да внасяме непрекъснато изменения. И на последно място, вие споменахте изтичането на мозъци. Ние имахме много обширна вътрешна дискусия по тази тема стигнахме до извода, че би било безсмислено да се борим с това явление чрез стратегии или закони, макар че има ново законодателство за младеща, което е много полезно. По-скоро ние няма да спрем младите, които напускат Македония, за да живеят по други места – е, тя ги интересува качеството на живота. Има доста социални проблеми, които ги прокуждат. Също е, Същевременно европейските държави, в които отиват тези македонски граждани, имат полза от тях. Следователно, ние можем да решим проблема единствено ако подобрим жизнения стандарт – Мисля, че ако имаме перспективата за присъединяване към Европейския съюз, това ще увеличи съществено вероятността и да подобрим жизнения стандарт. Вчера говорихме за това дали да започнем преговорите за присъединяване. Мисля, че започването е много важно и трябва да започне веднага. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Не разбори, аз би сакала накратко да дадам мало, malo образложение во vrska со преговорите за явното обвинителство. Како... Исках да взема отношение по темата за Обществената прокуратура. Аз съм част от преговорния екип. Нека да обясня докъде сме стигнали с новия закон. Обвинители. Морам да ви кажам дека тој je е jedan изключително. Нека обясни докъде стигнахме с закона за прокурорския съвет. Това е много труден процес. Започнахме през март, продължаваме да работим. Този закон изисква консенсус, мнозинство от две трети в парламента. Прилага се принципа Бадентер – което означава, че може да се забавим. Има няколко етапа. Прави се предложение, след това се внасят изменения по законодателното предложение и накрая се опитваме да стигнем до компромис. В даден момент бяхме под огромен натиск, защото 15 септември наближаваше, тогава изтичаше и мандата на кабинета на прокуратурата. Кои са проблемните места? Първо възникна въпроса къде да се помести прокурорската служба. Дали да се използва сградата на специалната прокуратура, дали да имаме отделна служба за борба с престъпността и организираната корупция – Идеята беше да има отделна прокуратура за корупцията на високо ниво. Но от тук възникна и проблемът. Къде да я сложим тази прокуратура? Реши се, че парламентът не е институцията, която трябва да вземе такова решение – и че главният прокурор трябва да бъде избран от членовете на прокурорския съвет. Ова да го договориме. Исто така се појави проблеми околу така како ќе се ние се опитваме да стигнем до съгласие. Разбира се, има проблем с прехвърлянето на всички дела на специалната прокуратура. Задаваме си въпроса дали те трябва да се прехвърлят към главния прокурор, който да поема и случаите на корупция. И друг проблем – служителите – в прокуратурата, какво ще стане с заместник специалните прокурори, какво ще стане с експертите. Какво ще стане с следователите? Много дилеми имахме. Много дилеми свързани с служителите. Пак казах, проблемът беше какво да се прави с делата. Смяташе се, че те трябва да се поемат от главния прокурор. Други пък казваха не, разследването трябва да започне от самото начало. Така се реши, че ще бъде пропиляно много време. Затова на 15 октомври Държавната прокуратура пое тези дела, сега се работи по тях – Работата продължава. Заместник прокурори все още работят по тези дела. Те се разпределят между тях. Но ние трябва да стигнем до съгласие, да решим проблема. Имаме нужда от нов закон за Държавната прокуратура – но за жалост не сме го обсъдили достатъчно. Проекто закона е хармонизиран с текстове на Европейския съюз. Държавният прокурор може да дава насоки Труден е този процес. Трябват ни и много компромиси, за да можем накрая да приемем закона. Както каза колегата Бетиян, Законът за прокуратурата споделя съдбата на предходния закон – ще видим какво ще се случи. И накрая трябва да изпълним тази процедура колкото се може по-бързо, защото ако финализираме новия правилник, ще ни бъде по-лесно да приемем и законодателството, ние трябва да премахне възможността за протакане. Имахме повече от 12 000 изменения. 9 000 изменения по изборния кодекс, това е огромна бройка. Следователно тук се злоупотребява. но за да се доближим до Европейския съюз, трябва да упростим процедурите. Се донесе наистина со консензус, тук успяхме да се договориме. Въпросът за съдебния съвет беше прият с консенсус. Ето тук стигнахме до съгласие. И сега имаме вече нови членове на съдебния съвет – няма да е лесно да се финализират всички тези процеси на съдебната реформа. Трябва да мислим за отчетността и прозрачността на съдебния съвет. Следващия състав на парламента трябва да се обмисли, защото парламента трябва да има по-важна роля в надзора. И тук е добре да се получим от европейския опит. Съгласна съм с това, което вие казахте. Не е необходимо само да говорим за надзора или да променяме закона. Трябва ни нов правилник за работата на нашия парламент така че този процес да бъде по-ефикасен. Много е важно да се обсъди и проверката на надежността на съдиите. Това не бива да се превръща в лов на вещици. Трябва да имаме един умерен подход, Проверката трябва да се извършва професионално. Несъмнено ще имаме нужда от нови инструменти в съдебната система, в прокуратурата. Имаме проблеми с приемането на закона за съдебната и прокурорска академия – всички изменения бяха уеднаквени и накрая стигнахме до трето четене с над 100 нови изменения, което блокира закона. Това е легитимно право на опозицията, разбира се, но се оказа, че има много нерешени въпроси. Ако наистина има върховенство на закона, това ще бъде най-добрият резултат за всички. Земя или да имат можност да се вратят доколко за мила. За всички нас. Трябва да има сигурност. Трябва гражданите да се върнат в страната, която са напуснали. Доколку никой повеќе не бара збор, поминуваме на следнава точка. Очевидно няма други желаящи за изказване. И така, преминаваме към е, следващата точка от дневния ред, е, да видим реформата в избирателната система. Иван Стоикович е, ще ни е, е, информира по тази тема. Може би една от най-проблематичните теми по политическия живот въобще е Става дума за е, един от най-проблемните въпроси в политическия живот. Е, винаги става дума за това. Е, преди избори особено много. Да, един от най-големите проблеми в реформата във връзка с желанието ни да се присъединим към Европейския съюз и да направим вътрешна реформа на системата. е белязано от един недостиг недостиг на последователност. Понякога и липса на достоинство. Ако не желаете никаква реформа в никаква сфера, тогава поне е, имайте доблестта да го кажете. когато обсъждаме реформата в е, сферата на сигурността, е, установихме така, че е интересни неща. Има определени контролни функции на службата за национална сигурност, а също и на разузнавателните служби – Но в закона се предвиждаше и специален орган за контрол на, върху службите за сигурността. Препоръките на Прибес бяха е, много ясни. Парламентът трябваше да контролира тези служби. И ако парламента не се заема с тази задача, кой друг? За да се приеме едно качествено законодателство по отношение на изборите, ние действително се нуждаем от достойни парламентаристи. Да, има съгласие по отношение на е, препоръките на ОСС. Винаги е, отваряме законодателния пакет с е, изборите преди избори. следваме препоръките на ОССЕ, не преди е, е, е, не по-малко от 6 месеца. Преди датата на изборите е, трябва да се започват е, изменения в законодателството, в избирателните закони. И така промените в е, избирателния закон – обикновено се съпровождат от доста ожесточени битки между политическите сили. Ние като че ли не се съобразяваме точно с гражданите и очакванията на гражданите. А трябва, когато работим върху избирателния закон, да се съобразяваме с препоръките на ОССЕ. Е, имаше е, установени е, слабости. Процесът трябва да бъде открит, приобщаващ. Споменатите препоръки предвиждат и определен прак при президентските избори – който на всяка цена трябва да се спазва. Е, имаме сериозен проблем с тези, специално с тази препоръка, тъй като при нас изборът за президент всъщност е уреден в Конституцията. И Конституцията е разписал правилата за избор на президент съгласно Конституцията. Президентът може да бъде избран и при първия кръг с повече от 50%, е, но въпреки всичко той не се смята за а, така да се каже, е, истински е, утвърден президент, защото не става дума за 50% от е, участвалите в изборите граждани, от избирателите, които са участвали, а 50% от всички граждани в страната. И всички тези препоръки сега трябва да бъдат отразени в новия избирателен закон. Има препоръка във връзка с състава на комисията и начина по който той се изменя. Най-вече по отношение на професионалистите, на специалистите. Но те не могат да се сменят на всеки 4 години. Държавната избирателна комисия естествено трябва да се състои от е, експерти, от специалисти. Има и препоръка която се отнася до избирателните регистри. Регистрите, списъците на избирателите. очевидно трябва да поговорим за така наречената мека власт. Резултатът от тези препоръки е свързан и с финансирането на политическите партии Постигнахме сериозен напредък в това отношение. Събират се данните за финансиране на политическите партии, публикуват се. Има определени ресурси, които са независими, така да се каже, от независими източници. Има и такива, които са от бюджета. Всичко това естествено е свързано с доброто функциониране на е, партиите. Е, но е, държавната комисия всъщност би трябвало да финансира, да контролира финансирането на партиите. Това е, е, е комисия за държавна помощ, като всъщност е и е част от изпълнителната власт. Тя би трябвало само да регистрира финансирането за политическите партии това е на практика е, изпълнителен орган, който отговаря и за е, е, съответното правоприлагане. Така че ще трябва да решим този проблем във връзка с е, финансирането на политическите партии. Последната препоръка на ОССЕ е либерализацията е, на е, достъпа, либералния достъп. Очевидно ще имаме проблеми с е, приемането на тази препоръка. Има конституционно изменение във връзка с избирателния закон. Ще спомена и инициатива на събранието за промяна на е, избирателния модел. Тази инициатива всъщност е, е от е, по-малки или по-големи партии, които обаче не са парламентарно представени. Никой от тези предложения за промяна не взимат предвид именно препоръките на АСС и затова няма да бъдат приети. Става дума за три малки политически партии, които са в сред авторите на инициативата и те е, предлагат много настойчиво промяна на избирателния закон, е, макар че не се съобразяват с задължителните препоръки за нас. И това е действително е, странна позиция. Странно е и защото малките политически партии всъщност са, са най-застрашени. Те се нуждаят е, от специална защита а, е, срещу дискриминация. Ние от а, е, 10 години се, така, се занимаваме с малките партии. Опитваме се да създадем съответни гаранции. А, в парламента има а, обаче редица инициативи, които са всъщност а, от политически партии, които представляват малки етнически а, общности в страната. А, ще трябва да поработим по темата малките политически партии. Това ще ни помогне да преодолеем политическите процеси, които водят до поляризиране и боричкания за власт между големите политически партии. Мисля, че ще бъдем в състояние да внесем съответните изменения, които ще ни помогнат е, да приемем избирателен закон, който е в интерес на гражданите и ще защити е, единството на държавата и също времено ще прекрати възможностите или най-малкото ще ограничи възможностите за манипулации, които в момента наблюдаваме от страна на малките партии. Естествено, в никакъв случай не искам да кажа, че трябва да нарушаваме избирателните права или каквито и да било други права на хората, които принадлежат към малките етнически общности. Това също е въпрос, по който ще помолим за помощ и консултация. Благодаря, колеги. Имате ли нужда? Е, вземам думата във връзка с е, това, което чух току-що е, за позиционирането на партиите и на по-малките в политическия живот и естествено в изборното законодателство. Има един въпрос, който не знам дали е решен и затова го поставям и кога ще бъде решен. Това е въпроса за преброяването на населението в Република Северна Македония. Тъй като ми се струва по памет, говоря, че то не е правено от много години и, и тъй като де-факто на основата на Конституцията на Република Северна Македония държавата е мултиетническа, а политическите партии, според мене, за съжаление, се формират на етнически принцип. Това винаги крие опасност от потенциални конфликти, които да прехвърлят политиката върху етническото самоопределение на гражданите. Става така, че имаме няколко партии на албанците, имаме партия на турците, имаме партия на сърбите, сигурно има партия на ромите, бях чувал на времето и за организация на египците в Македония. Независимо как ще се променя самото изборно законодателство, моето мнение е, че докато се акцентира върху този етнически принцип на партийно конституиране, на партийно а, изграждане, а, винаги ще са заложени, заложени проблеми в а, така потенциално проблеми в държавата етническото в един момент ще взима сериозен превес и политиците винаги ще правят опит да го използват за политически цели. Тук е, може би, трябва в някакъв план да се помисли как в партиите, самите партии да станат мултиетнични. И тук ще дам, няма ги моите колеги от България, но господин Кючук е докладчик. След малко ще стане дума и за неговия доклад. В България, да кажем, партията, която доминиращо има представители на турското етническо мълцинство, Движението за права и свободи, същевременно в нея членуват и много други граждани, които са самоопределят, които са българи. И тя е в този смисъл вече започнала, може би, в началото на преди 30 години като е, на етнически принцип изградена, в резултат на репресията, която комунистическия режим беше оказал върху турското етническо мълцинство в България в края на 80-те години, днес вече в нея има е, едно балансирано разпределение на етнически субекти, включително в ръководството на партията, е, в е, депутатите в е, парламента и, и така нататък. На Балканите именно това сепариране на етнически принцип и политизирането му чрез партии е изключително опасно според нас и то много често изподпалва така искрата на на, на, на проблемите в този регион. И в този смисъл е и въпроса за това. Е, нека отново да се направи едно съвременно преброяване на населението. Нека да не бъде сега, нека да бъде след като получи покана Република Македония за преговори, но реално да се види какъв е този състав. И у нас също така има много политици, е, които е, в определен смисъл логично поставят въпроса а, за това, че, например, близо 5% от а, населението на Република Северна Македония е с българско гражданство. Има български паспорт и е български гражданин и когато е получавало в България този документ за гражданство, българско, съответните кандидати са попълвали декларации, в които твърдят, че са българи или българи от български происход. И на това основание, не само на това, но и на други, разбира се, но на това основание главно те са ставали български граждани. Между тях има известни политици. В Македония дори се спекулира, че <laughs> имало е министри, има депутати в парламента с българско гражданство. Същевременно, когато се прави преброяването на населението, предходното говоря, което е правено в началото на 2000-та година някъде, а, няма какво да, да намаля, защото по официални данни на Българското Министерство на правосъдието близо 100 000 души са получили българско гражданство. 100 000 души са към 5% от население. Нека да са 3% и половина, нека да са 4%. Нали? Казвам приблизително. Защото като няма преброяване на населението, ние не можем да кажем колко в момента е населението на Република Северна Македония. Може и да има иммиграция, може да и, и така нататък. А, в този смисъл е добре, когато започне и се направи това преброяване, в графата преброяване да има вписано и българи за да видим дали тези граждани от Република Македония, които са станали български граждани и са получили документ, те в самата си държава ще се декларират като българи. Или, както се казва обикновено в Македония по този въпрос, те взимат българското гражданство, примерно за да го използват като пътен лист за Европа. Да дойдат в Брюксел, да работят в Швейцария или някъде другаде, защото с българския паспорт се пътува вече свободно. А, и ето това нещо буди тревога и нека да го проверим веднъж и завинаги. Според мен е спорна тезата, има такава теза в България, аз не съм неим привърженик, че а, българите в Македония, които, повтарям, предстои да уточним колко са и как са, трябва също да създадат своя партия. И има такива българи и организации граждански на българите в Република Македония, които искат също да станат партия, както е станала партията на господин Стоилкович, нали, сръбска партия. А, аз съм противник на това, защото още една партия просто няма никакъв смисъл. Партиите трябва да бъдат на идеологически принцип, трябва да са ясни дали са социалистически, социал-демократически, либерални, християн-демократически, десни и така нататък, а не на етнически е, принцип. И последното, ако може да получим някаква информация, нали, какво става с премиера на бившия премьер на Република Северна Македония, господин Никола Груевски. той в момента има ли дела срещу него? как напусна нали, Македония, очевидно, че живее в а, Унгария. А, какво се случва точно с него, с обвиненията към него? Ще се връща ли, няма ли да се връща? Каква е истината, защото тук става дума за важен случай. Все пак това е премьер на държавата от 10 години, близо премьер и изведнъж изчезва от държавата, а има към него обвинение, има съд и така нататък. Благодаря. колегата Стойкович, ще молам накратко, пощо време... Не, не само кратко, никаква реплика, напротив, со, со комплетното уважување кон господин Јорданов, значи само кратко да објаснување. Господин Стојковиќ, ще отговорите ли? Ви нищо по-добро. Не знам, него го разбрав, господин Йорданов. Трябва... Сега не разбрах много или поне изцяло въпроса на колегата, в Харватия има гарантирани места за малките етнически групи. Така се прави в Харватия. една партия на българите може да се регистрира, тя може да участва в изборния процес, и може дори да спечели места в парламента. И тогава ще видите колко българи има в нашата страна. Това може да спомогне за един по-широк дебат в страната. Гарантирани места в парламента може да ни помогнат да запазим националната си идентичност. Когато говорим за правата на малки етнически групи в многоетническо общество като нашето, трябва да се насърчават процесите, които ще спомогнат за обогатяването на страната с точно характеристиките на всяко една общност. Благодаря. Thank you. Колегата Шпреса иска да вземе думата. And just the opinion and the decision. Демократичният съюз е най-голямата албанска политическа партия в Македония. Това е становище не само на Демократичния съюз, но е становище на всички албански политически партии, с изключение на една. А то е, че ние сме против това да има един избирателен район, както това е заложено в закона за изборите. Това ще попречи и за, тъй като не се взема предвид демографското положение и многоетническия характер на страната. В момента не подкрепяме промените преди изборите, които трябва на 12 април да се проведат – ние искаме промени, но винаги те трябва да отговарят на препоръките на ОССЕ. Благодаря. Благодарам, колежке. Следен за сбор е колегата Бетиян Китев. Повелете. И аз извинувам само... Колегата Бетиян иска думата. Колко време имам? Нямаме много време. Нашият колега разгледа темата, една много важна тема изборния кодекс. Той не може да бъде прият, защото няколко от политическите партии са представили огромен брой изменения. Аз отдавна следя темата. Също така съм член на преговорните екипи по изборния кодекс Политическите партии се водят от своите интереси. Разбира се, те винаги се съобразяват с препоръките на ОСС и ОИСР, за да организират правилно изборите на общинско и национално ниво. Е, всички институции отчетоха, че ние сме провели тези избори правилно. Също така при откриването на парламента видяхме, че подходът се е променил. Дебатите между политическите партии са, може би, нещо, което трябва да се разглежда в различен контекст. След 2020 година няма да има промени в избирателната система – Опозицията и управляващите партии знаят, че кодексът трябва да се промени чрез консенсус. Предложението за промяна на модела на избори идва не от управляващата партия, от по-малките партии, като има подкрепа и на ЦДСМ. Разбира се, всякакви промени в изборния кодекс ще бъдат приети едва след консултации. Дебатът няма да приключи до края на мандата на нашия парламент. Но е важно да го започнем – така че да се чуят добрите аргументи. За жалост не сме стигнали дори до този етап. Промяната на модела на избори изисква някои от политическите партии да се откажат от част от властта си, нещо, което е много трудно, разбира се. Например, една партия да се примири с това, че няма да има 52 места, 30, като останалите ще се преразпределят между по-малките политически партии от македонския етнически блок. Основният проблем при изборния кодекс е, че имаме много голям брой изгубени гласове – Политическите партии имат кандидати в 6 избирателни района. Те ще получат определен брой гласове. но често се случва да получат 10 до 15 хиляди гласа и да не стигнат до място в парламента. Можем да направим подобрение единствено ако променим модела на избори възоснова на консенсус и разбирателство между всички политически партии. Нещо друго, което е важно финансирането на политическите партии. Аз съм проучил този въпрос. Мисля, че финансирането на политическите партии също е проблем. Това е много сложна тема и тя, разбира се, трябва да бъде обсъдена. Необходими са сериозни усилия, за да няма влияние на бизнес елитите. Ако политическите партии се примирят с това, че няма да ги финансира бизнес общността, ще имаме много по-добра ситуация. Надявам се тези две теми да се дебатират от политическите партии преди края на мандата на настоящия парламент и бъдещият парламент да продължи дебата, за да се намери решение по изборния кодекс. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Не виждам желаещи, това приключваме работата по тази точка. Преминаваме към точка разни. Никой не иска думата. Давам думата на колегата Шилер. по препоръките и измененията по препоръките. И тъй сега преминаваме към последната точка. Приемането на препоръките. Колегата ще раздаде текста. Because they Ah, okay. We have to. But I, I don't understand because. We had agreed that there will be a, a break. break. Then, then we make then the copy. Okay, so either we make a five minutes break that they can. Ако искате да направим 5 минутна почивка, докато подготвят копията, имаме устни изменения, но е по-лесно да се видят. 5 минутна почивка. 11 часа и 27 минути продължаваме. So, can we restart, please? As it is 27. Вече 11.27. Um, has everybody got now the list? всички ли вече имат списъка с измененията? както и списъка с устните изменения. Знам, че тук има противоречие. Никой не е отрека, следователно го имате. Нека да започнем, тъй като преводачите ще тръгнат. Yeah. Е, Um, then we start. We, you, we, we, you all got the voting list which looks... Разполагате с списъка за гласуване. Ето така изглежда. Първото изменение по параграф 2 на Александър Юрданов. Заличаване и заместване с нов вариант, който е представен устно. Бих предпочел да му дам думата, но това не е възможно, затова ще го направя вместо него. Вместо да се каже reconciliation, той иска да добави and mutual understanding. Ако приемате препоръката, Европейският парламент ще подкрепи. Нека да гласуваме по устното изменение. Против, въздържали се. Вие се въздържате. Добре. Приема се. Параграф 5. Второто изменение на госпожа Вайсман. Получихме имейл, че тя го оттегля. Госпожо Вайсман, наистина ли искате да го оттеглите?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 Параграф 5. Изменение 2 на Мариан Вайсман. Получихме имейл, в който се казва, че го отегляте. Добре, отегляте го. Благодаря. Изменение 3 на Бетиан Китев. Препоръката е да се гласува за. Кой е за това изменение? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Приема се. Трябва ни двойно мнозинство, което означава и в двата парламента. До сега следвахме този модел. Следващите две изменения следователно отпадат. Изменение 6 по параграф 10 на Ивана от събранието. Това е нов параграф за младеща и миграцията. Кой е за? Против? Против? въздържали се, с един глас против се приема. Отново от Ивана, изменение 7, нов параграф за проекто закона за подготовката на младежите за законотворчество. Новия параграф Б. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 8 на Илхан Кючук. Извинява се председателят. Да, гласуваме изменение 8.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 Малко се обърках. Да, това е изменението, което призовава за по-нататъчни усилия да се преодолее поляризираната политическа атмосфера в страната. Тук ли е авторът? Нека да гласуваме. Не виждам защо да не гласуваме и двете. Изменение 8. Изменение 8. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 9. Имаше ли въздържали се? Забравих да попитам. Един въздържа се, но резултатът не се променя. Изменение 9 на Соня Мираковска. Устно изменение. Тук се добавя фразата приветства текущите разследвания и процедури за определяне на възможните организатори и извършители на събитията от 27 април. Подчертава, че санкциите трябва да се наложат прозрачно и в съответствие с закона. Добре, кой е за? Против? въздържали се, един въздържал се, приема се. Минахме през най-сложното изменение. Изменение 10 по параграф 16 на Ирена. Кой е за? Против? Въздържали се? Изменение 11, след като това се прие на Александър Юрданов от Европейския парламент. Препоръката на парламента беше да се гласува против, но все пак кой е за? Против? трима са за, но нямаме мнозинство, следователно не се приема. Изменение 12 на Йохан Кючук. За, против, въздържали се, един въздържал се, приема се. Изменение 13 на Александър Юртанов. Има и устно изменение към това изменение. Заповядайте. Да. Става дума за... Не, господин Йорданов трябваше да бъде сега. Изменение 13. Е, става дума за изменение. Е, всъщност се допълва текста. Обръща внимание на важността е, на словото на омразата в медиите, насочени срещу съседни държави. Всъщност, тук имаше устно изменение към първоначалното изменение. Кой е за, против? Въздържали се? Да. С един въздържал се се приема. Изменение 14 на Марион Ваусман – Просто става дума за това, че 2,2 не е процента, процентен пункт. Кой е за, против, кой се въздържа по математиката на предложението, приема се. Ново устно изменение на председателя. по изменение 23 да се заличи изречението, което гласи губи се доверие към тези, които стигат до компромис. Идеята беше да не се сочи с пръст този, към когото се губи доверие. Кой е за? Против? въздържали се. Чудесно, приема се с един въздържал се. Изменение 15 на Александър Юрданов. Но има и устно изменение. Трябва да поясните обаче дали сте автор на изменението или не. Има едно устно изменение, което ще ви представя. Молим да се заличи пасажа and е, their distance from ideological и така нататък и да се добави е, по отношение на всички партньори и да не се изолира никаква страна. В моето предложение е, ставаше дума за това, че ясното сътрудничество между държави Република Северна Македония, Албания и Сърбия, което е добра инициатива, не трябва да води до възстановяване на идеологически и политически идеи от миналото на, от бивша Югославия. Става дума за да не се интерпретира това тясно сътрудничество като някаква малка Югославия в рамките на Европейския съюз. И, и, за това, и за това аз съм, но приемам и съм съгласен с устното, с устното изменение, което е, бе направено от госпожа Валсман okay. и го приемам. Окей. Okay. Uh, Добре, в такъв случай гласуваме с устното изменение на госпожа Васман за, против, въздържал се. Благодаря ви. Преминахме през всички изменения. И сега да гласуваме целият текст на препоръките с внесените изменения. Кой е за? против, въздържали се. Приема се с един глас против. Нека се поздравим с приемането на едни отлични препоръки. Според мен това бяха едни много интензивни и полезни срещи. Очакваме с нетърпение следващите. Но преди да отпразнуваме тези съвършени препоръки, нека попитам има ли нещо по точка разни. Не. В такъв случай да определим датата за следващата среща. Мисля, че единственото, което можем да кажем, искаме да бъде колкото се може по-скоро в Скопие – ще чакаме предложения по графика и готовността на съответните органи. Благодаря на всички за вашето присъствие. Благодаря на съпредседателя и следващата ни среща е в Северна Македония. И аз ви благодаря.